Председателят. Радваме се, че Вин Ван Декамп е оздравял и отново е сред нас. Добре е дошъл. Мисля, че можем да започнем. Приветствам ви сърдечно, с добре дошли на тази седмичното ни заседание. Ако няма възражения срещу дневния ред, той ще се счита за прият. Няма възражения. Приемане на протокола от миналото заседание от 15 и 16 февруари. Ако няма възражения и протоколът ще се счита за прият, няма възражения. Първа точка – представяне на предложението на Комисията за регламент за Европейската агенция за авиационна безопасност. През декември миналата година комисар Булц представи пакета за авиацията тук в Комисията по транспорт. Междувременно излъчихме свой докладчик по тази тема. Сега е моментът да обсъдим в подробности отделните елементи от пакета. Първо ще дам думата на господин Корнелиус от Генерална дирекция мобилност и транспорт. Ще му дам думата за около 15 минути. След това ще вземе думата докладчикът ни, господин Маринеско. Господин Корнелис, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да ви представя предложението на Комисията за нов регламент за общи правила в областта на безопасността на гражданската авиация. Доста се гордеем с това предложение. Преминаваме към втория екран. Защо излязохме с това предложение на този етап? Според нас би било необходимо и полезно да осъвременим действащата нормативна уредба. Действащата нормативна уредба се прилагаше доста успешно през изминалите 10-15 години. Необходимо е тя да се осъвремени, за да бъде приспособена към предизвикателствата, пред които ще се изправим през едните 10-15 години, за да имаме възможност да продължим да гарантираме сигурен, безопасен и екологосъобразен въздушен транспорт за пътниците и широката общественост. Предложението до голяма степен е в съзвучие с приоритетите на комисията. То се вписва в нашата програма за работни места и растеж. Тази програма предвижда задълбочаване на вътрешния пазар, повишаване на нивото на справедливост, насърчаване на промишлеността в този сектор, тъй като секторът е международен, възнамеряваме да подсилим и ролята на Европейския съюз по силата на това предложение за безопасността и в световен мащаб. Какви принципи приложихме по време на процеса на преразглеждане? Първо, не искахме да въвеждаме революционни промени. Възнамерявахме промените да са постепенни, т.е. да консолидираме всички положителни елементи, които да залегнат в новата нормативна уредба, като например функционирането на Агенцията за авиационна безопасност. Друг принцип, който следвахме, бе постигането на по-голяма съразмерност на регламента и упростяването му на места, например, като се съсредоточихме върху реалните рискове и въведохме подход, ориентиран към резултатите, а не към предписанията. Друг принцип, който следвахме по време на преразглеждането, бе философията на единна европейска система, обединяваща всички действащи лица на ниво държави членки. Освен това се опитахме да вземем по-голяма степен предвид взаимозависимостта между отделните политики, например в областта на сигурността, безопасността и околната среда. Опитахме се да предвидим по-висока степен на гъвкавост, така че да отчетем бъдещи промени на пазара и в областта на технологиите. Опитахме се, разбира се, да изготвим нормативен акт, който да е колкото се може по-неутрален по отношение на технологиите и да насърчава в колкото се може по-голяма степен новаторството. Първо, по въпроса за по-ефикасното използване на наличните ресурси. Един от елементите, които предвиждаме е набор от инструменти за обединяване и споделяне на ресурси, като част от общоевропейската система. Предвижда се споделяне на ресурси между националните органи за авиационна безопасност и между националните органи за авиационна безопасност и Европейската агенция за целта ще се предвиди функцията Европейски авиационни инспектори. Така ще могат да се прехвърлят отговорности между отделните структури, за да може същинската работа в областта на безопасността да се извърши от онази структура, която най-добре може да се справи. Въвеждаме и механизъм за надзор при извънредни положения. Знаем, че цялата европейска система е толкова слаба, колкото е слаба и най-слабата и брънка. Затова трябва да сме подготвени да предприемем действия там, където има пропуски. Според нас тези действия трябва да са на общо европейско равнище. Затова и предлагаме механизъм за надзор при извънредни положения. Този въпрос е доста спорен на ниво държави членки. Трети елемент с оглед по-ефикасно използване на наличните ресурси е създаването на информационна база данни. Тя ще съдържа информация относима към сертифицирането и надзора. Към момента Системата за предоставяне на информация функционира по-скоро на национално равнище, което пречи на работата на ЕАСА, Агенцията за авиационна безопасност. Създаването на такава база данни в бъдеще ще дава възможности за обмен на медицински данни. Това е една доста актуална тема сега, когато наближава годишнината от катастрофата с полета на German Wings. Сега възнамеряваме да въведем по-добра система за работа на квалифицираните органи освен това ще уточним и изискванията към националните органи към ЕАЗа в основния регламент. Възнамеряваме да въведем обща рамка за квалификацията на авиационните инспектори. Всички те трябва да са еднакво добре квалифицирани и да прилагат едни и същи правила по един и същи начин. Опитахме се също така да направим разпоредбите по-съразмерни, да предвидим прозрачна система за изключенията и извънредните мерки, система, която да не е толкова трудна за прилагане. Много е важно в областта на авиацията да се следи и работата на Международната организация по гражданска авиация и КАО. Ако искаме Европейският съюз да работи по-ефикасно на ниво ИКАО, ще ни е необходим механизъм от мрежа от експерти. Предвиждаме създаването на такъв механизъм, който да работи на световно равнище. Предвиждаме и въвеждането на база данни, в която да има информация за разликите между нашата нормативна уредба и нормативните актове на ниво ИКАО в световен мащаб по въпроса за гъвкавата система, ориентирана към резултати. В новото предложение въвеждаме ясни принципи за извършването на оценка на риска. Тези принципи дават възможност и за правила в по-голяма степен ориентирани към резултати. Съсредоточаваме се върху тези области, където има най-голям риск или най-голяма според нас необходимост за държавна намеса. Тази област е търговският въздушен транспорт. Въвеждаме и широк набор от възможности за дружествата да докажат, че отговарят на основните изисквания. Даваме, например, по-широки възможности за работа с декларации за съответствие, така както се прави и в други економически отрасли. Упростихме редица определения, например, на класовете въздухоплавателни средства. Предвиждаме и възможност за лизинг между отделни дружества. Този инструмент става все по-важен с все по-задълбоченото интегриране на сектора. Предвиждаме и по-широки, по-гъвкави възможности за участие в режима за държавни въздухоплавателни средства. Държавите членки или по-точно производителите могат да решат да участват с по-малки въздухоплавателни средства. Към момента към тези въздухоплавателни средства не се прилагат европейските правила, но в някои случаи би било добре те да бъдат сертифицирани от ЕАСА. В текста въвеждаме изискванията на ИКАО за управление на безопасността. Това е нововъведение на ниво ИКАО. Освен това, Въвеждаме и Европейския план за авиационна безопасност като важна част от политиката си. Опитваме се също така да подобрим структурата на текста, като предвидим по-стандартизирани определения. С течение на времето възникнаха редица въпроси, свързани с не достатъчната уреденост на някои области в действащата нормативна уредба. В бъдеще трябва в по-голяма степен да отчитаме взаимозависимостта между правилата за въздухоплавателните средства за безопасността и правилата за други технически области, като сигурността и защитата на околната среда. Киберсигурността също се вписва в настоящото правно основание. Освен това, текстът съдържа препратка и към законодателството за химическите вещества, например към регламента РИЧ. С течение на годините установихме и още един пропуск. Става дума за управлението на наземното обслужване. Анализът на безопасността там показа, че в тази област продължава да има доста инциденти. Затова това наземното обслужване ще попадне в обхвата на този текст. Не предвиждаме обстойно разписани правила, предвиждаме съразмерни разпоредби. Изискванията за екологосъобразността на аеропродуктите, например по отношение на емисиите и шума, вече се съдържаха в миналата нормативна уредба. Сега те са част от процеса на одобряване на въздухоплавателните средства. Въведохме някои допълнителни изисквания за екологично сертифициране. Действащият регламент има и още един голям пропуск, който не можеше да бъде предвиден преди десетина години. Става дума за безпилотно управляемите въздухоплавателни средства. Настоящият текст съдържа изисквания, и процедури за безопасността, за гарантирането на безопасността на тези безпилотни въздухоплавателни средства. В миналия регламент бе закрепено, че всички средства под 150 кг не попадат в обхвата на нормативната уредба. Ние заличаваме тази част от текста, като искаме в обхвата му да попаднат всички въздухоплавателни средства. Разбира се, в зависимост от риска, свързан с тях. Изискванията за по-малките дрони няма да са същите, като тези за по-големите въздухоплавателни средства, които се използват за превоз на пътници. Това са нововъведенията. Ако искате, можем по-нататък да ги обсъдим по-подробно. Опитваме се също така да подобрим редица аспекти, свързани с управлението на ЕАСА. Както знаете, правното основание за съществуването на тази агенция се съдържа в настоящия регламент. Редица промени в текста проистичат от общия подход. Този подход проистича от съвместната декларация на съвета, парламента и комисията за създаването и функционирането на децентрализирани агенции. Въвеждаме механизма на управителния съвет, който да работи за рутинното ежедневно управление на агенциите. Предвиждаме и система от безвъзмезно финансиране, която може да бъде използвана от ЕАСА за повишаване на безопасността в Африка и други части на света. Предвиждаме и възможност за такси, от които, с които да се подобри работата на ЕАСА при надзора върху управлението на въздушния трафик. Разбира се, трябва да си сътрудничим с ЕАЗа и с Евроконтрол, за да могат тези такси да станат реалност. Ще се спра по-подробно върху това по-нататък. Въвеждаме и редица показатели, или по-точно отчитаме необходимостта от въвеждането на показатели за анализиране на ефикасността и натовареността на ЕАСа с оглед увеличаването на гъвкавостта вече отдавна отрасълът изисква от нас броят на служителите на тази агенция да може да се променя в зависимост от потребностите на пазара. Според нас показателите ще са ни от помощ в това отношение в рамките на годишната бюджетна процедура. Предлагаме по-голяма степен да се използват експертните познания на служителите на ЕАСА от страна на комисията в области като сигурността, опазването на околната среда, научно-изследователската дейност, обучението или прилагането на системата Единно европейско небе. И накрая няколко думи за дроните, за безпилотните въздухоплавателни средства – Има разлика според нас между миналото и бъдещето, тъй като в бъдеще ще бъдат възможни много нови приложения. В момента, в който по свободно ще могат да се използват безпилотни въздухоплавателни средства. Предлагаме, както казах, всички дрони да попаднат в приложното поле на текста, да се въведат общи разпоредби в зависимост от риска, както и разпоредби, отчитащи целта, за която се използва въздухоплавателното средство. Има разлика между използването на едно въздухоплавателно средство в центъра на Брюксел и в северна Швеция, например. Разпределяме също така и правомощията по отношение на дроните между ЕАСА и националните органи. Редица процедури трябва да бъдат приспособени към специфичните особености на дроните. Става дума за много голяма общност от заинтересовани страни включително и субекти, които не работят с разпоредби за авиацията. Държавите членки от своя страна трябва да въведат по-добри инструменти за изпълнение и надзор. Така в бъдеще ще може да се отчетат и хипотези, при които дроните летят в забранени за тях зони. Това са някои от основните елементи във връзка с безпилотните въздухоплавателни средства. С това приключвам, господин председател. Ага, Ема Маринеско е това Господин Маринеско. А, извинявай, аз реших, че ме раз. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Много е важен предложения регламент. Ние го очаквахме. За съжаление има забавена в съвета, но ето сега пред нас стои този регламент, достатъчно балансиран и изключително необходим за отрасъла. Няколко въпроса имам. Първо, защо комисията се отказа от името Европейска авиационна агенция? И после, за неуправляемите е, въздухоплавателни средства. Това за нас е най-важната тема. Дроните ще бъдат е, основно предизвикателство в бъдеще в Европа. Те могат да правят всичко и всичко, което може да си представи човек. И ако изпуснем контрол на тази технология, както е на път е, да се случи, защото те могат да бъдат навсякъде, ще има много проблеми. Значи, добре, ЕАЗа действително се занимава с безопасността на въздухоплаването, но тук става дума за летящи обекти и в такъв смисъл разпоредбите трябва да бъдат по-строги и по-ясни, така както са застъпени в регламента. Е, добре, смята се, че това ще се направи с делегирани актове, но е, за мен най-важните принципи трябва да бъдат застъпени в регламента. Примерно, е, разпоредбите за регистриране, да бъде забранено да летят подобни безпилотни въздухоплавателни средства в определени области. Е, имам така повече разбито в подробности тази теза. После, е, таксите и санкциите 4%, 2,5% се появяват там цифри. Много ми е интересно как комисията е стигнала до тези цифри. Става дума примерно за дружества, които имат печалби 50, или оборота от 50 милиарда и да се очаква от те да платят 2% от този <laughs> оборот. Много интересно, дори ако трябва да се санкционират. Сигурността. Каква е въздействието на дейността на ЕАЗа по отношение на безопасността, особено киберсигурността? Какви са намеренията в това отношение? Също много важна е темата за международното сътрудничество. Надявам се, че ние ще успеем да постигнем е, взаимо, взаимен обмен е, в е, това сътрудничество, особено, що се отнася до дейността по сертифициране. Това е от изключително значение за отрасъла а пък и ще могат да се намалят и разходите и бюрократичната тежест. Това е, което имам да кажа за момента. Габриела Прост. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за днешната презентация много ми допада възможността на по-ранен стадий да разменим мисли по това досие, за да можем да осигурим едно по-добро бъдеще за нашето въздухоплаване и е, да гарантираме работните места на работещите в отрасъла. Е, много добра работа е свършена по отношение на сигурността и все пак, е, е, когато разговаряме с представителите на различни групи по интереси, трябва да знаем, че има все още много съмнения дали са положени максимални усилия нараства желанието за повече безопасност, за повече сигурност. Това е тенденцията. И също времено е, между ЕАСА и комисията от една страна и също и между летишните власти и държавите членки от друга страна има така, недоразумения и колебания за това как точно да се постигне по-високата степен на сигурност и безопасност. Това е конфликтна сфера. Освен това, как точно от данни, да кажем, от базите данни на апарата, на службите за сигурност, могат по някакъв начин да послужат и за целите на ЕАСА, за сигурността на въздухоплаването. За, за момента като че ли все още няма готовност в това отношение. Добре, по отношение на разпределянето на дейностите и задачите, по отношение на добре функциониращите структури, можем да си пожелаем много повече, отколкото това, което наблюдаваме в момента. Затова е много важно да знаем е, как точно се разпределят правомощията и какво е отношението на комисията е, към тези въпроси. По отношение на сигурността и безопасността, е, ние предложихме определени екологични стандарти, определени норми, които се отнасят и до социалната сфера, не само до опазване на околната среда. Смятам, че тези стандарти в крайна сметка би трябвало да влязат и в сферата на правомощия на ЕАСА. Може би малко надхвърляме, така да се каже, границите на нейните настоящи правомощия, но при всички положения е, споменавам всичко това, защото в бъдеще може е, да решим да урежем бюджета на е, Агенцията за авиационна безопасност и тя да не, да не може да изпълни своите задачи, които очевидно нарастват. Така че при всички положения не бива да си вредим сами когато решаваме да економисваме средства. Моделът на ЕАСА обаче към момента дали е подходящ, за да може тя да поеме всичките тези допълнителни дейности и задачи. Става дума естествено и за определене на определени санкции, за налагане на санкциите, за да, да, това е едно е, трайно натоварване и по отношение на международното сътрудничество е, аз отново ще играе ключова роля. Е, Европейския съюз естествено би желал да остане е, с водещи позиции в това отношение в международен мащаб и аз ще трябва да е, представлява тези наши интереси и амбиции. Така че, може би би било добре наистина да разширим правомощията на ЕАСА, но и да гарантираме необходимите средства на агенцията. Не става дума единствено за пари, става дума и за политическа воля. Само така ще можем да е, изнесем и нашите по-високи стандарти в други части на света. Естествено, комисията би трябвало да е направила някакви е, планове за това как точно е, ще се е, оценят потребностите на ЯСА в от към персонал и финанси. Петър Фандален е следващия оратор. Господин председател, Като представител на политическата група и докладчик в сянка, наблюдава много тясно предложението. Съгласен съм с докладчикът. Въпроса с дроните, безпилотните въздушни апарати е най-важният. Е, наскоро имаше един инцидент, в който един самолет във Франция за малко не се сблъска с дрон. За това въпроса за безопасността на гражданското въздухоплаване, свързано с дроните, е много важно. Също е важна темата на, за връзката между националните инспекторати и ЕАСА все повече правомощия се изместват към ЕАСА в Кьон и се отнемат от националните инспекции, докато качеството на тяхната работа е отлично и на персонала. За това въпросът ми е каква връзка ще бъде направена между ЕАС и националните инспекторати. С това приключвам. Ja, dank u voorzitter. Uh, het is al eerder gezegd, uh, het onderwerp... Следващият оратор е, господин Ван Мютенбург. Да, е, дроните са изключително важни и те се поставят тук като тема. Имам въпрос към комисията. Аз лично не съм е, така сигурен. Приложение 9 съдържа една формулировка, за лицата, които управляват безпилотни устройства. Как точно решавате този въпрос? Делегирани актове ли ще има, примерно, за обучението на оператори на безпилотни средства? А, сега, как ще стане това? Говориме за единен пазар на труда как ще се преодолее тази малко озадачаваща разнообразие в обучението на подобни оператори? Второ, къде могат да има конфликти? Това е не много чувствителен въпрос и за Нидерландия и за други. Случая МХ-17. Ние искахме в миналото да имаме по е, по-централна роля за ЕАСА при споделянето на информации, така че тя да може да излиза с изводи и препоръки, а пък дори и инструкции за въздухоплавателните компании с цел да се преодолеят инциденти. И за това имам въпрос, защо комисията не настоява малко повече върху едно подобно предложение. Добре, говорим за сигурност и безопасност, но говорим твърде общо, без да има конкретни предложения. Майки Майкион има думата. Jolle esittelystä. Itse lähden siitä, että kaiken... Благодаря на комисията за това предложение. Най-важната основа, на която се разработват новите предложения, е сигурността. Независимо от това, какъв е, какво е въздухоплавателното средство и откъде идва. Дроните са естествено един модерен вид въздухоплавателни средства които предлагат нови възможности, но а, когато а, става дума за подобни иновации, а, задавам въпроса и риторично и към комисията, дали ние сме дорасли, а, така да се каже, до а, това ниво на сигурно обслужване на тези иновативни средства. Ще можем ли да гарантираме съответната безопасност? Предприятията работят много бързо по отношение на сертифицирането, а също и по отношение на контрола се е, работи по стандартни процеси. Е, има междувременно вече споразумение и с е, съответните служби на САЩ и Канада. Как смятате, че ще можем тук е, на европейско равнище да се справим с е, тези динамични процеси в целия свят. Нашите системи понякога са твърде бавни, мъчително бавни, а става дума за иновативни средства, които са изключително интелигентни. За системите също. Е, Госпожа Дали, благодаря господин председател. Комисията ни дава данни и подчертава, че е, въздушният трафик ще се увеличи с 50% до 2020. Тук си задаваме два основни въпроса. Първо, нивото и възможностите за сигурност пригодени ли са за подобен ръст? И тази агенция ще може ли да гарантира безопасността? И също така в е, борбата с климатичните промени можем ли да си позволим 50% е, увеличение на емисиите? Отговорът очевидно е не, защото въздухоплаването вече и без това крайно е, голям емитер на емисии, 3% е, е, от е, газовете, парниковите газове се излъчват от тази дейност. Вие казахте за екологичните аспекти, опазване на околната среда отново ще започне да се отчита. Но нищо конкретно не казвате. Какво точно ще се случи? Ще има звено за координация в агенцията, примерно за връзка с контрола на въздушното движение. Второ, пак свързано с околната среда Считате ли, че трябва да се огледат и размишлявате ли за това, за дали се е, спазват е, е, екологичните норми, като се има предвид технологичното развитие? Примерно, потреблението на керосин не може ли по някакъв начин да се разработят нови варианти за използване на това гориво. Това за мен е важно. И още нещо. Аз считам, че аз трябва да гарантира повече дейността на националните агенции за опазване на здравето и безопасността на пилотите и останалия персонал. В случая с German Wings е, има моменти, в които трябвало да се е, установи, че има проблеми, примерно с качеството на въздуха в пилотската кабина, което е било сигнализирано нееднократно и е водело до умор. И накрая, още един въпрос. Как смятате да намалите конфликта на интереси в агенцията ЕАС? Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Госпожа Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, eh, agradecer y además sería interesante el poder. Първо, благодаря, че ми давате възможност да се включа в дискусията. Благодаря и за презентацията от страна на комисията. Един аспект, който трябва да огледаме е, е и социалното измерение, свързано с сигурността. Как действа ЕАСА в тази област? Толкова злополучния инцидент с е, German Wings всъщност доклада излезе вчера е, констатира, че човешкият е фактор е от решаващо е, значение, е, защото дори при безпилотните въздухоплавателни средства, там зад тях стои някой, който ги управлява. Тоест, човешкият фактор е много важен. В случая с въздухоплаването това са пилотите и персонала. Така че проблема с стреса, економическото напрежение, времето за полета, лицензирането, това са ред социални въпроси и е, като че ли вместо да се подобряват социалните условия, картината се влушава. Разглежда ли аз тези проблеми? Те се поставят с много голяма значимост ежедневно. Много добре е, че ще има инспектори. Е, същото трябва да се въведе и в други области на транспорта. Е, киберсигурността също е важна тема, защото всичко, което се използва като техника, става все по-сложно и все по-уязвимо. Е, всичко, що е свързано с електроника, трябва да бъде подложено на много голямо внимание. И още един въпрос. Координацията на работата на експертите. Как биха могли експертите да имат отношение към, примерно, използването на альтернативни е, горива, биогорива или горива плод на кръговата економика? Второ, как бихме могли да оптимизираме процеса на е, извеждане в е, брак на самолетите, така в духа на регламента РИЧ. са е, има споразумения, както и други агенции с, на правителствено ниво, но е време вече да се разбере къде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 Eh, och då är min fråga, ger det? Е, не, тази забрана е, не може да бъде е, издадена. Бих искал в крайна сметка в подобни случаи аз да има правомощие, така че да може да се намеси. Джуди Фостер има думата. Благодаря, господин председател. За съжаление се забавих и не присъствах в началото. Има, както знаете, протести, стачки и така нататък. Но има в момента действащ регламент, който действа за ЕАСА и за е, регламента е, в се обновява в момента и това е подходящия момент наистина, тъй като възникват си и има и иновативни въздухоплавателни средства. Според мен регламентът е добре разработен, добре свършена работа. През 2017 година при всички положения ще трябва да помислим за разширяване на бюджета и за предвиждане на съответните средства. Е, около 75% е, е, от постъпленията, така да се каже, и приходите в ЕАСА би трябвало да се устан... гарантират от самата промишленост, а около 25% от бюджета на Европейския съюз, поне до сега имаше едно такова съотношение. Като докладчик в Сянка бих Желая да знае как точно е, изглежда сътрудничеството по отношение на е, ДАИ и ЕАСА. Да, е, ние е, е, трябва е, естествено да си сътрудничим колкото е възможно по-тясно според мен е, и е, междувременно вече разработихме един много добре структуриран доклад в това отношение. Е, когато говорим за условията на труд, има ограничения за времето на полетите. Ако има въпроси, които се отнасят до времето за полети, летателното време на бордния персонал, както и ако има някакви ограничения, предполагам, че в крайна сметка синдикатите при всички положения ще сигнализират съвсем категорично, че има нещо нередно. И по отношение на а, търговете на а, и на определени процедури за възлагане на поръчки, трябва да имаме предвид, че ние се ръководим от европейската система и на правила, но ИКАО също има своя собствена система, която понякога не съвпада напълно с нашата и ако не сме много внимателни и се разминем с правилата на ИКАО, бихме могли да си навлечем така, неприятности в това отношение. От 2011 година е, се е, въвеждат по-строги правила за контрол. Е, Борният персонал, екипажът преминава също през много стриктен контрол. Как точно ще съвместим отново нашите правила за сигурност и изискванията, включително и към екипажа с тези на ИКАО и на ИАТА в бъдеще. Господин Ертук е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че трябва да се зададе тук един генерален стратегически въпрос, не само към комисията, към целия Европейски съюз, ако щете. Естествено, без пилотните въздухоплавателни средства са изключително важни. В момента и очевидно и в бъдеще и затова се обръщам към комисията. Не си ли струва е, да се работи по-амбициозно в това отношение? Да си поставим по-амбициозни цели. Ако, да кажем, е, е, има различни е, е системи за данъчно облагане и е, различни е, различно време за експлоатация, различни срокове за експлоатация в Европа между държавите членки, то а, би трябвало, може би, да се помисли за евентуална хармонизация, така че а, проблемите да се решат а, от а, европейска гледна точка. По отношение на авиационната инфраструктура, ние всъщност нямаме европейска политика, имаме на национално равнище една определена политика по отношение на авиационната инфраструктура, но на европейско равнище няма нищо. Трябва да помислим за това какви са тенденциите през следващите години и дали не желаем все пак да създадем една обща европейска инфраструктурна политика в това отношение през следващите 10 години. Ако все пак се реши, че националните правомощия трябва да се запазят, тогава ще задам още един въпрос по отношение на ЕАС. Какво мисли комисията относно сигурността, относно околната среда? Ще се предоставят ли допълнителни правомощия на ЕАСа? До този момент тези правомощия бяха по-скоро на регионално и национално равнище. Благодаря, казва председателят. Една забележка по отношение на националните правомощия. Хубаво би било за нас в Германия да има поне национални правомощия, защото при нас нещата са разделени според федералното устройство на Германия между отделните федерални провинции. От една страна имаме е, национални е, правомощия по отношение на сухопътния, на е, шосейния транспорт, по отношение на ЖП транспорта, но в сферата на въздухоплаването нямаме, представете си, национални правомощия на федерално равнище. Те са на федерал... равнище федерална провинция. И така, обръщам се към представителя на комисията. Имахме удоволствието да чуем вашата презентация. Вие чухте нашите въпроси и коментари. Uh, благодаря, господин председател. Наистина бяха зададени много въпроси, което ме радва, тъй като показва вашия интерес към нашето предложение. Обещаващо е и с оглед на предстоящото разискване с вас показаното от господин Маринеско първия изказал се. Радваме се, че той е излъчен за докладчик по това законодателно предложение. С удоволствие ще работим с вас, господин Маринеско. По-конкретно по въпросите ви. Първо, наименованието на агенцията ЕАСА. Едно от най- Една от най-основателните причини за запазването на това наименование е, че то към момента е нещо като бранд, т.е. известно е по целия свят. Ако има вече установен бранд, най-добре е да се придържаме към него. Затова и не виждаме причини за промяна в наименованието на агенцията. Упоменахте подобно на много други ваши колеги дроните. Ще се върна на тях по-нататък. Няколко думи за таксите и глобите. В регламента е предвиден максимален размер на таксите и глобите. Не внасяме промени в този горен прак. Санкциите са крайна мярка. До момента не са били налагани такива. Има много други начини за гарантиране на спазването на разпоредбите. Понякога предвиждането на по-силни альтернативни действия показва, че това е по-добрият начин за решаване на проблемите. Упоменахте господин Маринеско и международното сътрудничество, необходимостта за реципрочност между ЕАСА и Съединените щати. Вече проведохме преди две седмици двустранна среща на ниво ръководни структури. Това бе двустранна среща с САЩ. За първи път се договорихме за това по отношение на по-малките продукти, вече да няма да има нужда от сертифициране. За някои други продукти се договорихме за това да се предвиди опростена административна процедура, не под формата на сертифициране. Така ще намалеят разходите за отрасъла. Договорихме се с американската страна и за това да намалим при покриването на работата на двете страни, при сертифицирането на по-големи въздухоплавателни средства. По въпроса за сигурността, той бе засегнат от госпожа Пройс и господин Маринеско. Разбира се, необходимния е капацитет за работа по въпроси, свързани с сигурността. Някои други зададоха въпрос за разпределянето на правомощията в тази област между комисията, ЕАСА и държавите членки. Според мен всяка една от тези страни трябва да изиграе своята роля. Нашето законодателно предложение предвижда някои допълнителни елементи, най-вече по отношение на ролята на ЕАСА в областта на сигурността. Предвиждаме всяко действащо лице да се придържа към своите компетенции, към своята област на експертни познания. По отношение на дизайна на въздухоплавателните средства, тук определено с правомощия разполага ЕАСА. По отношение на киберсигурността, ЕАСА също трябва да участва в намирането на решения. В някои други случаи е от особено голямо значение достъпът до разузнавателна информация. Няма общоевропейски спецслужби, това налага необходимостта от взаимодействие с държавите членки, така че в максимална степен да можем да извършим съвместен анализ на рисковете, който да прерасне в конкретни действия или по правното основание за сигурността, или по правното основание за безопасността може да ползваме и националните нормативни уредби. Прелитането над зони на конфликт, нещо, което упоменаха немалко ваши колеги. Опитваме се и тук да постигнем допълняемост между всички действащи лица, най-вече с оглед извършването на възможно най-добър анализ. За целта си взаимодействаме с държавите членки. Опитваме се да получим от тях информация за риска, която предоставяме на всички авиокомпании. Информация относима към безопасността трябва да бъде общо достъпна. Тя трябва да бъде достъпна за всички авиокомпании, тъй като европейските граждани ги използват, за да летят както на територията на Европейския съюз, така и извън него. По въпросите на госпожа Пройс, подобно на много други ваши колеги, тя упомена въпроса за бюджета на ЕАСА, за необходимостта от достатъчно финансиране на тази агенция, от гарантирането и на достатъчна гъвкавост. Тези изисквания се поставят и от отрасала. Мисля, че са отчетени в нашето законодателно предложение. На вас остава да прецените това, но според мен се опитваме да предвидим всички тези елементи, като например предвиждаме показатели за натовареността на агенцията. Така вие и съветът по време на годишната бюджетна процедура ще можете да определите и броя служители необходими на агенцията, за да отговори тя на изискванията на пазара и за да не се стига до забавяния, например при сертифицирането на нови продукти. Такива забавяния трябва да се избегнат с оглед на конкурентоспособността. Бе упоменато също така, че е важно ЕАСА да може да играе активна роля и в международен мащаб. За целта агенцията трябва да разполага с необходимите ресурси, както и с необходимото правно основание. Според нас и двата елемента са отчетени в настоящото предложение. Така ЕАСА ще може да разпространява по света европейски стандарти, ще може да ги налага в трети страни. Става дума за стандарти за безопасност. ЕАСА всъщност вече присъства в трети страни. В момента агенцията в голяма степен ни подпомага на техническо ниво, например при взаимодействието ни с Китай, с цел създаването на възможности за бъдещо споразумение за авиационна безопасност. Всъщност вече разполагаме с мандат за сключването на такова споразумение. Той ни бе предоставен от съвета преди седмици. ЕАСА вече извършва дейност в международен мащаб, трябва да продължим да насърчаваме това. Работа на ниво международни форуми, най-вече на ниво ИКАО. ЕАСА участва в този процес. Тя е част от делегацията на Европейския съюз. Европейският съюз има статут на наблюдател в повечето от органите на ИКАО. ЕАСА работи активно в техническите структури на ИКАО председателства, например, съвета на ИКАО за летателна годност. Напоменахте ролята на ЕАСА спрямо националните органи и въпрос е за това кой поддържа квалификацията на инспекторите. Въпросът се свежда до различните компетенции на ЕАСА и националните органи. В някои случаи ЕАСА разполага с компетенции, например за сертифицирането. Тук повечето компетенции се падат на ЕАСА. Но в други случаи, например по отношение на разпоредбите за оперативната безопасност, с компетенции разполагат националните органи. Те разполагат със свои инспектори с необходимата квалификация в тази област националните органи могат да събират и такси. Предлагаме въвеждането на една по-уеднаквена система под формата на основни изисквания за инспекторите по безопасността, под формата на повече възможности за взаимодействие между държавите членки, които да могат да обменят помежду си високо квалифицирани инспектори. Господин Ван Милтенбург се спря по-конкретно върху въпроса за обучението на пилоти управляващи дрони. Предложението не е толкова подробно. Според нас нещата се свеждат до нивото на риск. На следващ етап предстои да се приемат делегирани актове, с които да се постанови в кои области е необходимо обучение и в кои не. Можем ли да продължим с промените и новаторството? Това бе въпросът на госпожа Килонен. Мисля, че даваме по-добри възможности за това. Регламентът е по гъвкъв Мисля, че през едните 10 до 15 години изменения текст ще е достатъчен като правно основание в тази област. Госпожа Дели говори за нарастването на размера на емисиите на въглероден диоксид. Този въпрос се засяга пряко не само в този регламент. Работим по линията на набор от мерки, комбинация от мерки, които да ограничат нарастването на размера на емисиите. Някои от тези мерки са технически, като например стандарта за емисии на въглероден диоксид, разработена скоро от ИКАО. Тук се намесва ЕАСА. Тя следва да ни подпомогне при прилагането на тези технически мерки. Възможни са и други действия, като оперативни мерки, използването на альтернативни горива и използването на механизми, основаващи се на функционирането на пазара. Усилено работим затова през септември на Общото събрание на ИКАО да се въведе общ механизъм, основаващ се на функционирането на пазара. Въпросът за конфликта на интереси. Той е уреден в правилника за длъжностните лица, приложим към ЕАСА. Управителният съвет на ЕАСА работи по специални правила за конфликта на интереси. По въпроса за пилотите бяха създадени няколко въпроса във връзка с катастрофата с полета на German Wings. ЕАСА в отговор на този инцидент излезе с редица препоръки. Те се подготвят в момента за прилагане. Ще си сътрудничим максимално с ЕАСА в рамките на тази година, за да могат да бъдат приложени тези мерки. Те предвиждат много по-широки възможности за обмен на данни, включително и медицински такива. Това е една много деликатна тема. Мисля, че е добре уредена в настоящото предложение. Госпожа Яла Сендер говори за седалището на ЕАСА. В регламента е постановено, че седалището на агенцията е в град Кьолн. ЕАСА заедно с Германия постигна значителен напредък по споразумението за седалището. Много е важен факторът човешки ресурси. Предвижда се обучение на пилотите, предвижда се също така и сертифициране на пилотите, като се отчита здравословното им състояние. Има и други въпроси, свързани с договорите или с броя летателни часове. Господин Ван Денкамп говори за бюджета. <clears throat> Вече се спрях върху този въпрос – ще се опитам да съм по-кратък, тъй като ми давате знак да приключвам, господин председател. Мисля, че вече говорихме за сигурността и дроните. Господин Нилсон зададе въпроса за това дали трябва да се предостави по-широк мандат на ЕАСА. Мисля, че тя вече разполага с такъв мандат. Пазарът е с високо ниво на интегриране, предвижда се взаимно признаване, както и система за взаимен надзор – в настоящото законодателно предложение предвиждаме ЕАСА наред с настоящите си функции, да може да изпълнява допълнителни функции по желание на държавите членки. Някоя държава членка може да каже, че не желая да има инспектори в една или друга област и че би се искало тези функции да бъдат поети от друг. Госпожа Фостер говори за своя доклад, доклада за дроните, Благодарим и за изготвения текст. Мисля, че ще се съгласите с нас, госпожо Фостър, че нашето предложение до голяма степен е в съзвучие с предложенията във вашия текст. И накрая господин Ертук зададе въпроса за това дали не трябва да предвидим по-амбициозни цели, да уредим въпроси като разликите в данъчната основа, или въпроси свързани с работното време. Тези въпроси са залегнали в стратегията за авиацията. Те не спадат непременно към приложното поле на настоящото предложение. Тук предвиждаме изнасяне на европейски стандарти в областта на сигурността и безопасността, активна работа на ниво ИКАО, както и сключването на двустранни споразумения за авиационна безопасност. Такива споразумения вече са сключени с Бразилия, САЩ и Канада. Наскоро, както казах, ни бе предоставен мандат за договарянето и сключването на още две такива споразумения с Япония и Китай. Госпожа Андерсон, господин председател, не бе даден отговор на въпроса ми за това, че не е взета предвид гледната точка на служителите на авиокомпаниите и на пилотите за оценката на риска. Как се вписва това в оценката на въздействието? Какво е основанието за прехода от предписателни норми към друга система? Съвсем малко време имате за много кратък отговор.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 Въпросът е важен. Опитвам се до голяма степен да популяризирам разпоредби, ориентирани към резултати. Това не означава, че вече няма да подхождаме предписателно. В някои области правилата са доста строги, например по отношение на ограничаването на броя на летателните часове. В някои области има основателни причини за запазването на предписателния подход – в настоящото предложение се опитваме в по-голяма степен да заложим на разпоредби, ориентирани към резултатите, но в области, в които от това би имало смисъл. Не винаги има смисъл от такъв подход. Председателят, благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Евросредиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и Израел, протокол към споразумението с цел отчитане на присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Думата има господин Дитер Лебрехт Кох. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de dois eh, relatórios de natureza. E- Благодаря, господин председател. Става дума за два идентични законодателни текстове присъединяването на Харватия към Европейския съюз и е, препоръки от е, съвета в съответствие с е, споразумението за въздухоплаване с е, Грузия. И второто, същото, но не с е, Грузия, а споразумението Евромет за въздухоплаване, т.е. въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и Израел. Няма никакви изменения. Няма никакви значителни промени в споразумението. Единственото разлика е включването на Хрватска. Благодаря ви. Андер Дели. Uh, Благодаря. Доста технически са досиетата. Това е Става дума за разширяване на споразуменията с, а, е, между Европейския съюз и Израел и Европейския съюз и Грузия. Няма да ви губя времето. Досието е чисто техническо и считам, че на пленарното заседание трябва да гласуваме за. Джеки Yeah, thank you, Chairman, and uh, Заповядайте, госпожо Фостер. Да, благодаря на докладчика. Не би следвало да е прекалено сложно. Нека да е, потвърдиме тези споразумения. Има и други подобни теми, които ни чакат. Определено от името на ЕКР сме готови този процес да върви възможно най-скоро. Е, Следващия докладчик в сянка господин Радос. От името на АОДЕ подкрепяме споразумението за включване на харватска в споразумението за въздухоплавателни услуги. Опростена е процедурата, ще се даде възможност за засилване на економическо сътрудничество, особено в областта на туризма. И Срока за изменения е 21 март 12 часа. Много ви моля да се съобразявате с този срок. И сега преминаваме към следващата точка. Отново е свързано с присъединяването на Харватия към Европейския съюз, но тук вече става дума за Грузия. Е Благодаря споменахме всъщност тази точка. Съдържанието е абсолютно същото, както и за споразумението с Израел. В случая става дума за Грузия. Разширява се споразумението с присъединяването на Харватия към него. Да, Нека да включиме Харватия към това споразумение. Това е мнението на НП. И това следва да се случва възможно най-скоро. Госпожо Фостер, да, да, подкрепям докладчикът. Господин Радос. Да, Хърватска нямаше споразумение за сътрудничество в въздухоплаването, така че за нас това е стъпка напред. Така, много бързо се справихме с тази точка. Отново срока за изменение 21 март 2016 година по обяд единствената възможност за изменение е всъщност отхвърляне на е, сключването на предлаганото споразумение. Всичко останало в крайна сметка е изключено, така да се каже, от сферата на възможните изменения. И по този начин приключваме с заседанието при открити врата е, и сега ще продължим с разговор с докладчиците във връзка с трилозите. Така че е,